Okay, good morning again everybody. Здравейте отново и добро утро на нашето си заседание на комисията ИМКО. Продължаваме с гласуване. Първата точка е доклада на Даниел Долтън за по-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в Европейския съюз. Компромис 01. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 206. За, против, въздържали се. А, прощавайте. Компромис едно гласуваме. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Сега минаваме към изменение 206. За, против, въздържали се, отхвърля се. Отхвърляме изменение 206. There is one EPP too many. От НП е гласувал един в повече. Now it's okay. We close the vote. Сега вече сме окей. Okay. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2А. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 2Б. За? Против? Въздържали се? Приема се. Двеста и 215 изменение. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4. За, против, въздържали се, отхвърля се. А, приема се, пощавайте. 220 изменение. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 226. За, против, Въздържали се? Приема се. 230 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Не става ясно, така че нека да проверим 230 изменение. One SND too many now. Сега пък от социалистите има един повече. We close the vote. Край на гласуването отхвърля се. Компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. 2-4-3. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. Сега минаваме към компромис 7. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 8. За, против, Въздържали се, приема се. 271 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 9. За, против, въздържали се, приема се. 272 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 280. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10. За, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 не, не го гласуваме. Сега минаваме към 312 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 313 за, против, въздържали се, отхвърля се. 314 за, против, въздържали се, отхвърля се, а, приема се. 315 за, против, въздържава, въздържали се, проверяваме електронно. We close the vote. Край на гласуването отхвърля се. Компромис 19. Кой е за? Кой е против? Въздържали се има ли? Приема се. Компромис 9, 11. За, против, въздържали се? Приема се. Компромис Прощавайте, 326-то изменение. За, против, въздържали се, 326-то изменение. Отново го гласуваме. Кой е за, кой е против, кой е въздържал се. Отхвърля се. 327-то изменение. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 4. Не го гласуваме. 341. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 343. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 348. За, против, въздържали се, отхвърля се. 350 за, против, въздържали се, отхвърля се. 351 за, против, въздържали се. Не е ясно. Нека да проверим. 351 изменение гласуваме. We close the vote. It is... Um, then we go to... Край на гласуването. 352 за, против, въздържали се, отхвърля се. 353 за, против, въздържали се. Андреас, как гласувате? За ли сте? Окей, приемаме го. 354 за, против, въздържали се, отхвърля се. 355, кой е за, кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 356 за, против, въздържали се, приема се. 357 за, против, въздържали се, приема се. 350, 359 за, против, въздържали се, отхвърля се. 360 за, против, въздържали се, отхвърля се. 361 за, против, въздържали се, приема се. 362 за, против, въздържали се, приема се. 363. За. Против. Въздържали се. Приема се. 364 за. Против. Въздържали се. При... Отхвърля се. 365 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 366 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. В такъв случай минаваме на 374, 375. Кой е за? Кой е против? Въздържали се има ли? Приемат се. 376. За, против, въздържали се, приема се. 378. За, против. Не е ясно, нека да проверим. 378. We close the vote. Край на гласуването. Очевидно го приемаме, но нямаше как да предположи да бъда сигурна. 379. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 380. За. Против. Въздържали се. Паскал, вие не гласувате с НП. По различен начин гласувате, така ли? Проверяваме отново. 380-то изменение. Моля, гласувайте за, против, въздържали се. 381 за, против, въздържали се, отхвърля се. 382 за, против, въздържали се, отхвърля се. 383 за, против, въздържали се, отхвърля се. 384 за, против, въздържали се, отхвърля се. 385 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 394 за, против, въздържали се, отхвърля се. 397 за, против, въздържали се, отхвърля се. Минаваме на изменение 406 и 407 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 408 и 409. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърлят се. 411 за, против, въздържали се, отхвърля се. 410 за, против, въздържали се, отхвърля се. 412, кой е за, кой е против, има ли въздържали се, приемаме го. 413, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Минаваме на 423-то изменение. Кой е за, кой е против, кой е въздържал се, отхвърля се. 421 за, против, въздържали се, отхвърля се. 422 а, за, против, въздържали се, отхвърля се. Четири, четири, две е следващото изменение, което гласуваме. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. Amendment 54, indeed. So... 4. Кой е за? Против, въздържали се, приема се.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 Приемат се. Amendment 97. Who's in favor? 97 изменение. Кой е за, кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 98 за. Против, въздържали се, приема се. 100 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 99 така 99-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към изменение 132 за, против, 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. 168. 168. Намерихте ли го? За, против, въздържали се, отхвърля се. След това 172 за, против, въздържали се, приема се. След това веднага преминаваме към окончателното гласуване с текста с а, поправките, режим на гласуване. Край на гласуването. Определено е прието 37 гласа за, един против, един въздържал се. Поздравление за докладчика. Сега искам, преди да дам думата на Дан, а, искам да кажа, че се открива а, мандат за междуинституционални преговори. Край на гласуването. И това е прието с 36 за, 1 против против и двама въздържали се. Да, не искаш ли да вземеш думата? Да, благодаря, госпожо председател. Благодаря за много ефикасното гласуване. Искам да благодаря на всички колеги, докладчици в Сянка. Съвсем накратко. И искам да им благодаря за извършеното тях работа и е, надявам се, че ние много бързо ще можем да пристъпим към междуинституционални преговори. Благодаря на всички колеги, на всички, които работиха по този доклад да, е, и сега вече ще можем да минем към триалога. Благодаря и на добър час. Сега продължаваме с следващото гласуване, а то е за застраховката на а, МПС. Нашия докладчик е ние първо гласуваме изменение 12. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 40 за, против, въздържали се. Аз ще го направя отново. Изменение 40 <clears throat> за, против, въздържали се, приема се. Всъщност това пада. Преминаваме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 въздържали се, отхвърля се, 21 за, против, въздържали се, приема се, 92 за, против, въздържали се, приема се, 93 за, против, въздържали се, приема се, компромис 5. Добре, ще проверим 93. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. Юри 13 за, против, въздържали се, приема се. 109 не гласуваме. Изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 111 за, против, въздържали се. Не е ясно. Да проверим 111. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 42 и 122 са идентични. За, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Електронно проверяваме 43. Край на гласуването. Приема се.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 Тук има всъщност едно устно изменение. Преминаваме към 126. За, против, въздържали се, отхвърля се. 130. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с компромис 7. За, против, въздържали се, приема се. Сто 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. След това Юри 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към Юри 4 за, против, въздържали се, приема се. После Юри 6 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с изменение 64 за против, въздържали се, отхвърля се. Добре, проверяваме изменение 64. Край на гласуването. Приема се. След това продължаваме с 68 за 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. Продължаваме с изменение 69 и, и е, всъщност не 70, 71 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към Юри 10 за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателното гласуване електронно. Моля, гласувайте. Извинявайте, каза председателката, направи грешка. Ще се върнем малко към изменение 72. Не трябваше да гласуваме за първата част, но за втората ще трябва да гласуваме. 72, втората част. Гласуваме кой е за, против, въздържали се, приема се. И сега вече можем да преминем към окончателното електронно гласуване на целия текст с поправките. Глас... Гласуваха ли всички? Все още петима души могат да гласуват, ако искат да гласуват. Още двама. Край на гласуването. Приема се с 34 за, 1 против и 2 въздържали се. Поздравление на докладчик. Искате ли да вземете думата? Да, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, които работиха по този текст. Благодарение на тях ние можахме да оформим позицията на Европейския съюз, ние ще можем да започнем преговорите много скоро. Благодаря. Сега вече можем да преминем към следващото гласуване. То е за предложение за регламент за единен пазар, конкурентоспособност способност. Никола Данте е докладчик. И започваме да гласуваме. 43-то изменение. Кой е за? Против? Е, отхвърля се. Компромис 1. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 1.6.3. За, против, е, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3. Компромис 3, everybody Намериха ли всички компромис 3? Така, кой е за? Компромис 3. Гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Минаваме към NV25. Кой е за? Кой е против? Има ли въздържали се? Отхвърля се. Изменение 200. За, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 40. За, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 41. За, против, въздържали се. Нека да проверим. Гласувайте сега.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 въздържали се. Ако се не се лъжа, отхвърляме ги, но нека проверим. Край на гласуването. Отхвърляме. В такъв случай минаваме на изменение 265. Кой е за, кой е против? Отхвърля се. 266 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 57 за, против, въздържали се, приема се. НВ 36 и Агри 58 за, против, въздържали се, приемат се. Агри 59. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Агри 60. За, против, въздържали се, проверяваме. Агри 60. Приема се. Преминаваме към Ендиш 36. Кой е за? Кой е против? въздържали се? Отхвърля се. Агри 65. За. Против? Явно не е ясно. Ще ви попитам отново. Агри 65. Кой е за? Нека да проверим. Ще помоля НП да си вдигат ръцете, за да може да стане ясно кой как гласува. Край на гласуването очевидно приемаме това изменение. В такъв случай NV39 е следващото, което гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Андреас, гласувате едно, а показвате нещо друго. NV39 гласуваме. Край на гласуването приема се. Енви 40 и Агри 66 гласуваме заедно, против, за, за, против, въздържали се, приемат се. 41. За, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 67. За, против, въздържали се, приема се. НВ 42. За, против, въздържали се, отхвърля се. Минаваме на Агри 73. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 277. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 278. За? Против? Въздържали се? Приема се. Агри 75. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 101. При мен това се намира на 39-та страница. 101 изменение. И 12. За, против, въздържали се, приема се. 102 изменение. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Изменение 110. Намира се на следващата страница. 110. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 119. Още две страници по-напред. 119-то изменение гласуваме. Кой е за? Кой е против? Въздържали се има ли? Приема се. Преминаваме на Екон 12. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Преминаваме сега на изменение 14. Кой е за? Кой е против? Въздържали се има ли? Приема се. В такъв случай преминаваме на ND8. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Мисля, че го отхвърляме, но нека да проверим все пак електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Екон 13. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 136. Не, прощавайте, каза председателя. 137. Изменение 137. За, против, въздържали се, отхвърля се. 138 изменение. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Агри 19. Кой е за? Кой е против, въздържали се, отхвърля се. Енви 10. За, против, въздържали се, отхвърля се. Екон 16. За, против, въздържали се, отхвърля се. Екон 17. За, против, въздържали се. Мисля, че го отхвърляме, но нека да проверим. Екон 17. Отхвърляме. Екон 18. За, против, въздържали се. Не става ясно. Нека да проверим. Моля, гласувайте за Екон 18. Край на гласуването. Приема се. Бъдж 3. Кой е за, кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 143. За, против? Въздържали се? Отхвърля се. Бъдж 4. За, против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. В такъв случай преминаваме към NV12. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. NV13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Екон 19 за, против, въздържали се, приема се. 146 изменение. Кой е за, кой е против? Въздържали се? От... Приема се. 1.4.7. Кой е за, кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Агри 21. Кой е за, кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Екон 20. За? Против? Въздържали се? Приема се. В такъв случай преминаваме към Агри 22. Кой е за? Кой е против? Изчакваме социалистите. Гласуваме Агри 22 за, против, въздържали се, приема се. НВ 15 за, против, въздържали се, приема се. 1-5-3. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 155 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверяваме все пак електронно. Моля, гласувайте изменение 155. Край на гласуването. Приема се. Екон 21. Кой е за, кой е против? Въздържали се има ли? Нека да проверим. Гласуваме Екон 21. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме електронно а, окончателното гласуване. Е това. Край на гласуването. Приема се с 30 гласа за, 8 против и 0 въздържали се. Поздравление на докладчика. Никола, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че наистина успяхме да свършим добра работа в случая, тъй като задачата беше много комплексна. Имаше становища от много комисии, някои с специфични компетенции и искам да благодаря на персонала на ИНКО, на докладчиците и на всички, които работиха по това досие. Аз мисля, че така създадохме условия за един по-силен вътрешен пазар. Имам предвид економически условия, тъй като това ще ни съпъства през следващите години. По този начин се увеличава и конкурентоспособността на малките и средни предприятия в Европа. Смятам, че резултатът наистина е много добър. Сега, естествено, в съвета трябва да се постигне споразумение, за да могат да бъдат предоставени достатъчно средства за изпълнение на този план. Благодаря. Благодаря. А сега продължаваме нататък. Знаем, че секретарията ни оказва голяма подкрепа по всички досиета, но в случая искам да благодаря на Сузана специално за това, че толкова усилено работи с Европейската комисия. Благодаря, Сузана, за а, всичките ти усилия и за а, усилията на всички, които работиха с нас по това досие. So now we continue with... Продължаваме с гласуването. Предстоят ни няколко по-кратки вота. Сега ще гласуваме предложението за директива на парламента и съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте сега. Още двама души трябва да гласуват. Край на гласуването. Приема се с 24 гласа за, 3 против и 10 въздържали се. Поздравление на господин Льокегор, докладчика, който има думата. Благодаря, госпожо председател. Само ще благодаря на всички, които участваха в работата по това изключително продължително досие. Поработихме здраво, поработихме доста особено от страна на съвета, а, имаше а, съществено и положително развитие. Отбелязахме успех. Благодарности на а, държавите членки и разбира се на вас, колеги, на асистентите ми, на всички в секретарията. Свършихме чудесна работа. Благодаря, че не гласувахте против. Our... Продължаваме със следващия вод за митническия кодекс на, на Съюза. Господин Селимович е докладчик. Започваме да гласуваме сега. Край на гласуването. Приема се с 34 гласа за, 2 против и 2 му въздържали се. Поздравления и за вас, господин Селимович. Желаете ли думата? Не. В такъв случай продължаваме с следващото досие. Става дума за а, наторяващите продукти. Гласуваме електронно и тук. Open vote sorry, just apparently I have to say something. Okay, so before opening the vote, Нека да се обърна най-напред към комисията. Дали а, дали те няма да искат да вземат думата по това досие. Давам думата на комисията. Добро утро, госпожо председател. Благодаря ви. помолиха ни да се изкажем а, за декларацията. А, но аз не мога да се ангажирам с официалната ни позиция преди пленарна зала, но си отбелязвам вашата молба и ще се погрижа в брифинга на комисията това да бъде отразено, но за момента не мога да коментирам нашата позиция. Председателката, благодаря. Отбелязваме го в протокола. А сега продължаваме и гласуваме. Моля, гласувайте. I close the vote. Край на гласуването. Приема се с 36 за, 2 против и 0 въздържали се. Поздравление с докладчика. Желаете ли да вземете думата? От de lungă muncă am ajuns să votăm astăzi acest... Da, ние бихме искали също да посочим, че става дума за един много важен регламент, важен за развитието на вътрешния пазар и за Европейския съюз. Искам да благодаря на комисията, на докладчиците в Сянка, също и на вас, госпожо председател. Както знаете, много е трудно да се председателства тази тристранна среща. Благодаря също и на секретарията. Те бяха в много трудна ситуация. Благодаря и на координатора господин Шваб, защото той също ме придружаваше всеки път, когато трябваше да постигаме споразумение с други политически групи. В такъв случай Продължаваме нататък към последното досие. Одобрение и наблюдение на пазара на селско-стопански и а, горски превозни средства на господин Данти. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се с 36 за, 2 против. Поздравление за докладчика. Преди да приключим гласуването, ще използвам случая, че повечето ни членове са тук, в залата. Ще повторя съобщения, които вече а, казах вчера, но а, някои хора не чуха. Благодарности за Катрин. Благодаря за всичко, което а, свършихте. Не винаги беше лесно, а, особено по отношение на досието за авторските права. Много добра работа свършихте за Европа. Благодаря ви много. So, this was an emotional voting session. Много беше емоционална тази сесия. Но гласуването приключи. Продължаваме с дневния ред. Okay, so now we continue. Sorry. И така продължаваме с дневния ред. Киберсигурността. Сега Никола Данте е нашия докладчик. Искам да те помоля да ни докладваш това, като имаш да кажеш. Да, благодаря, госпожо председател. Да, е, това наистина е един много емоционален момент. Ще се опитаме сега да продължим по-нататък и с удоволствие ще докладвам. След пет е, трилога и множество преговори по време на австрийското председателство през декември успяхме да постигнем споразумение по Европейския нормативен акт по киберсигурност. Комисията ИТРА е водеща тук, обаче нашата комисия беше асоциирана по член 54 имаме общи правомощия, а що се отнася член 3 е важно да се въведе е, система за сертификация на продукти на информационните технологии чрез регламента в член 1 и член 2 ние установяваме ясен мандат за ЕНИЗА, е, Агенцията за сигурност и трябва да предвидим достатъчно ресурси и персонал, за да могат държавите членки да извършват превентивни действия и да се защитават при кибератаки. Като цяло ние сме доволни от резултатите от трилога и новите разпоредби, които гарантират вътрешният пазар да стане по-надежден и по-сигурен. Преди всичко ние успяхме да включим някои важни предложения, които бяха прияти в нашата комисия. Системата за сертификация за киберсигурност ще бъде подобрена по този начин с въвеждането на задължителна информация за всякакви информационни услуги. Всичко това подобрява или по-скоро повишава доверието в сертифицираните услуги. След това, въвеждане на механизъм за преразглеждане който ще бъде в сила за компетентните органи по отношение на всички информационни услуги. По този начин ние можем да гарантираме, че при сертифицирането на продукти ще се прилагат единни стандарти и ще се избегне шопинг при сертифицирането. Тук нашите амбиции са по-големи. Имам предвид европейския сертификат. Имаме някои задължителни изисквания към продуктите и услугите, които са приложими за най-значимите оператори. За съжаление, не беше възможно да постигнем повече поради резервите на австрийското председателство. Сега текстът е при юрист-лингвистите, след което ще се гласува на пленарната сесия, първата пленарна сесия пред март. Е, Благодаря и е, поздравления и пожелавам ви успех в преговорите. Сега преминаваме към следващата точка за сутрешното ни заседание, а именно това е публичното изслушване Да, извинявайте, вчера не бях тук. Всъщност, първо, разбира се, трябва да докладваме за справедливостта и е, госпожа Шалдемос има думата. Благодаря. В началото също искам да изразя моето съжаление за това, че вчера не можах да присъствам. В Капенхаген имаше снежни бури и много големи закъснения при полетите. По тази причина не можах да присъствам, но както казах, до сега имахме само едно формално заседание през декември с австрийското председателство, обаче сме предвидели две други заседания на 28 януари и 12 февруари. Вероятно, ние ще можем да приключим работата до край на първото заседание беше задълбочена позицията на институциите, за да се види какви са предизвикателствата при преговорите. Дълъг е пътя, който трябва да извървим, но аз съм оптимист. Мисля, че ние ще успеем да сближим нашите позиции. Естествено, всичко това се свързва с класическата сфера, оперативните системи, да бъдат включени или не. Тук има все още известни трудности. След това нивото на хармонизация. Виждате, има редица предизвикателства, но все пак аз съм оптимист. Мисля, че ще успеем. В понеделник ще имаме следващо заседание, следващи преговори и ще видим какъв напредък ще постигнем. Очевидно, ние ще можем да приключим това законодателство за онлайн платформите, за да можем да контролираме по-добре целият този пазар. Аз продължавам да бъда оптимист, но все още е необходимо да преговаряме преди да приключим това досие. Много благодаря. Поздравления и най-добри пожелания за, след, за преговорите. И сега искам да се върнем по другия файл на Никола Данте за правилата и процедурите за спазването на хармонизацията. Никола, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Имаше три трилога. Ние приехме първия законодателен текст във първото заседание през септември, виждате преди много време. Очакваме общо становище от съвета, ясна позиция. Знаете, че при надзора на пазара имаше известен застой от 2013 година. Нямаше истински реакции от страна на съвета. Накрая ние успяхме да постигнем много. По време на австрийското председателство успяхме да започнем тристранните преговори. Е, три е, трилога се предвиждат, два по време на австрийското председателство, един по време на румънското председателство. Дефинирани са точките от техническо значение. Голяма част от членовете се одобряват от съвета, все пак остават още някои важни въпроси, които за нас са от много важно значение. Те са нашите червени линии. Парламента тук не може да отстъпи. Най-вече когато става дума за съвместните оценки, трансгранично сътрудничество при тези дейности, също така един митнически контрол и санкции. Ние се опитваме да получим отговори на тези въпроси. Ясно показахме, че това няма да е приемливо, след като комисията е представила текста преди една година и парламентът е приял този текст през септември. и имаше няколко месеца за преговори. Сега сме в края на мандата. Ние казахме, че сме готови да постигнем компромис, обаче компромис, който да не изменя някои от съществените точки, по които парламентът и в частност тази комисия имат е, ясна позиция. Ние сме убедени, че през последните седмици, през януари, февруари, все още остава достатъчно време и съветът да постигне напредък, така че в крайна сметка да постигнем споразумение в полза на потребителите европейските предприятия. Благодаря. Успех е, и на вас на следващите преговори. Ние сега ще трябва да прекъснем заседанието за 15 минути, защото следващото заседание започва в 10.30, 15 минути пауза. Okay, good morning, uh, everybody. И така, добър ден. Продължаваме с заседанието. Имаме публично изслушване на, хар... на темата хармонизация като принцип на законодателството на единия пазар. Целта е да се оценят ефектите и ползата на хармонизацията за оформянето на единия пазар и перспективите за бъдеще от гледна точка на комуникациите на, а, в променещия се свят. Сега ще имаме два панела. Целта на първия панел е да даде възможност на потребителите да се обсъди също така практическите ползи, възможностите за привличане на инвестиции, възможности да се разширява системата и състезаването, конкуренцията на международния пазар – по-широк избор, по-висококачествени продукти на по-ниска стойност. Целта на втория панел е да отчете хармонизацията в процеса на интегрирането на единия пазар и да се обсъди с европейските законодатели перспективата, необходимостта от бъдещи действия. Ще има дискусия, например, за бъдещото развитие на хармонизираните стандарти. Ще се отчита работната програма на комисията, както и съобщението на комисията за хармонизираните стандарти определенето на действията, за да може хармонизацията в Европа да стане по-ефективна и да отговори на предизвикателствата на бързо развиващите се технологии, както и с моделите на растеж, синергията с международни е, стандарти. Сега можем да започнем с първата част на дискусията, където имаме четирима оратори. От страната на бизнеса е господин Бертна, Бертран, след това господин Барисъс от Business Europe и накрая господин Брюгеман от Еврокомерс, от Еврокомерс, Първо искам да дам думата. Първо искам да кажа всъщност, че от гледна точка на потребителите, тук е господин Гоенс, който е генерален директор на Организацията на потребителите. Това преди да дам думата на господин Бертран, искам да кажа на ораторите, че имат около 10 минути. Господин Бертран, имате думата. Благодаря, госпожа председател. Ще се опитам да се вместя в 10 минути, макар че не е лесно. Ще опитам. Благодаря за поканата. Благодаря, че поканихте Eurochambers, макар че ние тук сме поканени да говорим за хармонизацията, моята презентация е, е на тема бъдещето на единия пазар. А, ние се приближаваме към евроизборите и края на мандата. И мисля, че това ще бъде много добро време да видим какво ще, какво ще се случи и да видим какво ще се какви са полуките, които можем да изведем от миналата година. Сега по конкретната тема ще говоря и ще бъда, ще, мога, ще, ще се радвам да мога да отговоря на конкретни въпроси. Първо, презентация. Ние представляваме малкия бизнес, малки и средни предприятия. Вие знаете, че единия пазар е едно от най-важните неща в Европа той е не само единен по име, но и в действителност. Това е много добре обмислена хармонизация и мисля, че ползата е, че на хармонизацията е твърде очевидна, така че няма да се впускам в подробности. Преди няколко години направихме едно проучване в 2014 година. Запитахме а, пред, предприемачи дали единния пазар е а, достатъчно интегриран. 83% от тях а, отговориха, че той не е. И ние решихме, че може би ще бъде много а, важно е да видим какви са пречките, какви са основните пречки пред тях и какво, какви могат да бъдат възможните решения. Виждате недостъпността на информацията за правилата и изискванията, сложни административни процедури, различни правни практики. Това са най-важните пречки според е, предприемачите. Един от, едно от решенията, според тях, беше да се създаде е, един онлайн портал, който беше предложен преди няколко години. Комисията отчасти отговори на този въпрос, като е, въведе един на а, цифров ход, за да може някои процедури да станат задължителни. И това, разбира се, не се занимава с другата част, не решава другата част на проблемите, защото има разлики в националните законодателства и така нататък. Този единен вход е частичен отговор на проблема, но това е допълнителен фактор за хармонизацията, предназначен за да може предприемачите да разбират какво се очаква от тях, също времено да може да се гарантира по-добра хармонизация има, разбира се, минимална хармонизация, максимална хармонизация, няма да се впускам в подробности, може би накрая на презентацията ще го направя. И какво беше направено в комисията? Това е много кратко резюме, представяне на това какво се прави в единия пазар. За щастие, комисията дефинира а, единния пазар като един от десетте си приоритети. Е, е, в 2015 година беше изготвена стратегията за единния пазар и за цифровия единен пазар с различни задачи за следващите е, години. Виждате че двете стратегии могат да бъдат интегрирани. След това, след като бяха представени тези стратегии, комисията направи своите законодателни предложения. Това, което ни интересува днес е това, което беше направено през последните години какво е направено, оценка на останалите бариери, пред е, единия пазар и доклада на Европейската комисия, който беше включен през декември. Междувременно беше много интересно, че през юли миналата година 16 държави членки поискаха от комисията да се ангажира а, с единия пазар. Това, което е, е, е интересно е новия подновения ангажимент към а, този пазар. Интересно е кой подписа тези, този документ. Германия, Франция че би трябвало да бъдат двигателя, локомотива на тези промени. Ако този двигател откаже, тогава вече има проблеми и тогава вече ние виждаме, че има известна омара от единния пазар. Има също така и омара от хармонизацията и това е част от по-голямата дискусия, но това показва какво се случва в политиката. Това беше показано в съобщението. Омарата от единия пазар. Виждаме, че 44 от 67 законодателни предложения бяха направени за, по единия пазар или цифрови единен пазар или само 44 от 67 бяха договорени от всички институции. Това, беше, това са данни от ноември миналата година. Няма много голяма промяна. Необходим е, е начален тласък. Това, което ме поразява в различните документи на различните институции, е съобщението на комисията от е, ноември или резолюцията на Европейския парламент по пакета на единия пазар, виждаме, че институциите се обвиняват една друга за липсата на напредък. Следователно, ние трябва наистина да подновим действието си, но не е ясно как се, да се направи това. Всъщност няма достатъчно умения, може би няма и достатъчно воля от страна на различните институции, за да се направи това, което трябва да се направи. Виждаме, че все още е а, проблем липсата на единен пазар. Това беше едно проучване, което беше направено през октомври 18 година почти 70% твърдят, че единния пазар не е достатъчно е интегриран. Ще продължаваме да повтаряме тези проучвания и да работим по този въпрос. И наистина, много, е, наистина е много важно. Мога да повторя числата, които са включени. 183 милиарда на година. Това са ползите, ако продължим с единия пазар на стоките. При услугите имаше по-голяма подкрепа. Вижда се тук от едно отлично проучване, което беше направено на, от Копенхаген Економик за четири държави членки и там се казва, че ще бъде полезно за всички държави членки, ако продължим с интегрирането на пазара на услугите и това е понятието, което, възприятието, което се създава, което е много важно за много държави членки. Проучването показва, че хармонизацията ще бъде полезна на всички. Искам да приключа с, с някои препоръки и а, може би трябва да се помисли за някакъв манифест и за някакво сътрудничество и след изборите и това трябва да продължи в следващия парламент и следващата комисия. Трябва да поддържаме баланс между търговците и правата на потребителите но затова по-нататък трябва да се прилага правилно законодателството на Европейския съюз, да се създава правна сигурност много повече, отколкото това се прави сега. Трябва да се сложи край на неопротекционистските мерки, да има по-добро регламентиране, което е изключително важно за нас също така да да се направи така, че да не се създава впечатлението, че законите са създадени за големите мултинационални компании, ние трябва да повтаряме това. Не е необходимо да се хармонизира всичко. Еврокомерс, вероятно ще кажат нещо по въпроса. Например, наказанията не би трябвало да бъдат хармонизирани. Е, това би трябвало да остане на национално равнище. Благодаря. Благодаря за тази толкова конкретна презентация. А сега даваме думата на господин Барисас от Business Europe. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че поканихте нашата организация на това изслушване. Радваме, сме, радваме се да сме тук. А, ще се опитам да надградя на това, което колегата от Юрошамбър каза. На първо място, трансграничната интеграция е ключова за всички компании. Това е едно от ключовите послания в нашия стратегически доклад за бъдещето на единния пазар. А, Можете да го видите в документите за това заседание. В резолюцията на Европейския парламент от 12 декември също става дума за това. Действително, хармонизацията може да донесе много ползи на компаниите. Защото тогава те ще трябва да спазват един комплект правила, а не 27. Това е идеалният случай. В идеалния случай също така хармонизацията би трябвало да доведе до по-малко разходи за бизнеса. Това би било сериозен стимул за економически растеж. Виждаме потенциала на единния пазар в статистиката, която представи Юрошамбър. Това е контекста. Имаме и допълнителни проучвания, които разгръщат веригите на стойност и това, че те са все повече европейски, а не толкова национални. И как ние трябва да наистина да подобрим своята ефективност, за да сме конкурентно способни на а, глобално ниво. Същевременно обаче, хармонизация на ниво S не означава автоматично всички тези ползи, за които стана въпрос. И имаме примери за неправилен а, подход към хармонизацията. Например, решение на ниво комисия за операция, каботажни операции, което в крайна сметка е неефективно, както от гледна точка на економиката, така и на околната среда. Има предписание на ниво Европейски съюз за а, куп камиони, които трябва да се движат непрекъснато между държавите. Получават се такива неща, въпреки добрите намерения за хармонизация. Затова днес ние искаме да отправим следното послание, за да а, има полза от а, хармонизацията. Съответните мерки трябва да отговарят на три условия. Нека да ви ги представя. На първо място, яснота на целите на политиката – Както вече казах, законодателството за хармонизация в Европейския съюз трябва да премахва препятствия, а не да отваря вратата за по-нататъчна фрагментация. Нека да ви дам няколко примера. Тук един добър такъв а, акта за киберсигурност. Това е добър пример за това как се създава европейска рамка, която обединява националните схеми. Това намалява фрагментацията на единния пазар. Както вече споменах, това е пример за законодателство, който работи добре. От друга страна обаче имаме а, а, доста шум около новите технологии, който а, се вдига напоследък. Много хора смятат, че новите технологии не биват да бъдат урегулирани толкова подробно. Хората говорят много и за изкуствения интелект. Всеки има мнение по този въпрос. Какво е решението в това отношение за нас? Въпросът не е да се регулира самата технология, а рамковите принципи, които трябва да се приспособят към променещите се условия в днешно време. Да вземем пак изкуствения интелект за пример и директивата за а, отговорност при производството, която датира от 85 година. За нас тя все още е адекватна, тъй като а, предоставя рамкови условия – Ако комисията редовно се консултира с всички заинтересовани страни, тя би могла да си остане ефективна. Посредством такава обмяна на а, обмения, комисията би могла да разбере дали това се случва. И един друг пример, а, който говори за нашите притеснения и те са свързани с а, тема, която вече споменах, потребителските а, разпоредби и хармонизацията в това отношение. Това, което ни притеснява са някои събития напоследък, а, а именно разпоредби, които се договарят, които реално вървят назад, не в посока на хармонизацията. Това води до разходи, които са по-високи за компаниите, това влияе на инвестициите, на заетостта, ако липсва сигурност на пазара. Това дава автоматично веднага отражение върху заетостта. Така че това беше първото условие, което според нас трябва а, да се спазва яснота на целите. Какво е второто условие? националното законодателство в тази сфера да не надхвърля целите на европейското. Разбира се, това е нещо, което се разрешава, позволено е, но свръхрегулацията в определени случаи е нещо, на което трябва да обърнем внимание. в съобщението си комисията обърна внимание на това, което ни радва. Да вземем, да речем, регламента за защита на данните. Той има глобално отражение. Същевременно в определени държави членки той се транспонира, той се, там се, се прилага законодателство, което представлява стотици страници. Допълнително държавите членки прилагат най-различни подходи към прилагането на регламента, което води до доста различен подход на национално ниво и фрагментация на пазара. Всичко това е изключително важно и ние смятаме, че трябва да има голяма прозрачност и по отношение на транспорирането и прилагането на законодателството. И последното условие, което за нас е важно, за да бъдат успешни мерките за хармонизация. В идеалния случай за нас резултатът е определено сближаване. Компаниите а, искат да съответстват на а, правилата, всичко трябва да се случва по справедлив и честен начин и комисията трябва да засили а, а, условията, да подобри условията за засилено сътрудничество между отделните администрации по отношение на прилагането на законодателството. Стана дума и за а, регламента за а, прилагане и ние много се надяваме, че държавите членки ще направят каквото могат по силите си. Така че тези три условия ще изчерпят моята реч за момента. Благодаря ви много. Председателката, благодаря. Бяхте изключително ясен. А сега минаваме към господин Брюгеман от Eurocommerce. Заповядайте, имате думата. So, uh, thank you. I prepared some slides, but... Благодаря. Подготвил съм няколко слайда, но ще мина и без тях, явно. Кратко ведение за Еврокомерс. Ние даваме глас на а, търговците. Наши членове са компании, които се занимават с продажба, а, търговци, от 31 европейски страни. Става дума и за асоциации, за компании. И да съкратя това, което искам да кажа. Искам да кажа няколко думи за паусите, за сферите, в които може да се постигне подобрение. Може би мога да кажа, че ние е, сме хора, които много държат на единия пазар, на най-доброто качество, за най-добра цена на единия пазар. Ние сме представители също така на проекти в световната търговия. Ние виждаме ползите от хармонизацията съвсем ясно. И мисля, че проучването, което направи колегата, показва, че за потребителите вече е по-лесно да пазаруват трансгранично, да имат по-добра информация, ако се търси също така в търговията на едро. Хармонизацията се прилага все повече и повече. Мисля, че това, което е най-важно, общата европейска рамка за безопасни продукти. Виждаме конвергенция на правилата в, държавите членки е, по въпроса за етикетирането, за информация за потребителите. Е, може би си спомняте, че доклада, може би си спомняте в 2017 година парламентарния доклад за общите ползи от ле, не включването на хармонизацията 650 милиарда евро доведоха до окончателното оформяне на пазара. Така че това е, показва ясно ползите от по-нататъчната хармонизация. И така, може би ако знаем какви са ползите, можем да разгледаме и какви са ограниченията. От наша гледна точка понякога виждаме, че вся, не непременно всяко предложение е уместно и необходимо. Винаги трябва да има подобряване на единия пазар, да се отчете конкретния интерес на държавите членки и да се дефинират трансграничните проблеми. Един от по-старите примери беше свързан с, пазара за безопасността, който беше въведен без необходимото проучване. Също така нямаше оценка на въздействието по някои проблеми и това може да доведе до трудности тълкуването също така на европейското законодателство и на ползата от хармонизацията е важно. Има два начина е, държа, комисията изготвя правилата, които трябва да се спазват от държавите членки има различни правни системи. Държавите членки имат право да прилагат законодателството по начин по свое усмотрение, но ако но тук се създава едно бреме за бизнеса, и за световните търговци. Мисля, че в това отношение може да има по-голяма координация. И може би един пример, директивата на услугите не е необходимо да бъде представена, но може би може да се каже, че Сметната палата направи, изготви един много добър доклад, но а, там се казва, че а, времето за прилагането на този документ е доста често. И, и също така има много добър пример за пропуснати ползи. 0,8 и до 1% е ползата но сега в момента от това се използва 0,1%. Необходимо е да се види също така, че държавите членки и органите в държавите членки регламентират и прилагат законодателството по различен начин, с различни прагове, допълнителни оценки на въздействията трябва да се направят. Има някои действия, които са забранени. Процедурата понякога е много сложна и непрозрачна. И имаше редица оплаквания срещу държавите членки за нарушения. Това отнема много време. Може би, ако се върна към това, което казах за процедурата на сертификация. Мисля, че ще бъде добър старт да се подобри прилагането на директивата за услугите, защото държавите членки а, бяха ангажирани с, с това да кажат кои държави могат да бъдат освободени от едно или друго. Процедурата на уведомлението ще доведе до това, че ще се изпрати писмо до държавите членки с, с запитване как държавите членки изпълняват задълженията си и какви разпоредби се нарушават. И още нещо, което искам да кажа е проблема за минималната и максималната хармонизация с ясни за и против. Мисля, че ако погледнете и видите как стоят нещата сега, много трудно е държавите членки да постигнат споразумение. Това създава най-големи ползи и за потребителите и за бизнеса и това е нещо, което може да бъде свързано с с оценката на комисията на единия пазар. Необходим е, необходима смелост, ако искате да се конкурирате на единия пазар, трябва да се работи съвместно и да се спазват общите правила. И може би да добавя хармонизацията е определено един от многото инструменти, които могат да се приложат. Най-ясната альтернатива е взаимно признаване. В този смисъл не е необходимо по-нататъчна хармонизация. Това може да се направи на равнище държави членки, но при взаимното признаване се вижда, че е, търговските дружества не винаги прилагат законодателството еднакво и виждаме, че държавите членки въвеждат е, редица национални правила, които се оправдават с, с различни фактори, но може би трябва да се разгледа да се разгледат националните правила, за да се прецени дали те са актуални, дали не са устарели. И това ще доведе до подобрение. На последно място, не по значение, сфери, в които може да се постигне подобрение, мисля, че ако погледнем уместността и необходимостта на законите, може би трябва да разгледаме насоките, които следва да се спазват от всичките държави. Може би трябва да има по-добра оценка, когато е необходима минимална и максимална хармонизация. И както Мартина каза по-рано, трябва да внимаваме за, за по-доброто прилагане на съществуващото законодателство за стоките и услугите, държавите членки и комисията понякога дори не спазват собствените си правила и това подкопава доверието на гражданите. Мисля, че по-силно координиране ще помогне, защото ще покаже, че не е необходимо ново законодателство, а може би някъде комисията трябва да заеме водеща роля. И тук ще спра. Благодаря ви. Um, благодаря и аз. В такъв случай ще преминем към представителите на потребителите. Госпожа Гоенс ще се изкаже от тяхно име. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. А, тук има един Twitter акаунт, но не ви препоръчвам да го а, използвате, защото има а, правописна грешка в изписването. Рядко го казвам но действително горда съм, че европейската хармонизация доведе до много по-голяма защита на потребителите. Има много инициативи, които са важни а, от страна на Европейския съюз, които се прилагат и които действително водят до големи а, ползи за потребителите. На слайдовете ще а, спомена само някой от примерите и ще ви кажа, че често казвам на моите колеги от трети страни, като например САЩ, Канада, Австралия – че в Европа, ако става въпрос за химикали, за храна и така нататък, живеем най-добре и положението е най-безопасно. Горди сме от това. Действително имаме сериозни постижения в рамките на Европейския съюз. Каква е обратната страна на монетата? Че потребителите не го осъзнават. Те не са наясно, че Европейския съюз има заслугата за това. На нашата веб страница има статистика, а, която избрава фактите а, за ползите а именно по-добра сделка, по-изгодни цени, а, повече безопасност и така нататък. Не бива това да се подценява. Искам да кажа нещо в отговор на това, което казаха колегите от Eurochamber и Business Europe. Равновесието а, е нещо, което трябва да търсим, но не за сметка на потребителите. Действително, акта за киберсигурност се дава като успешен пример, но ние не сме убедени, че това е така, защото се разчита на доброволни декларации от страна на компаниите. Но в, евро, в киберпространството човек има нужда да се чувства защитен. И а, никой не иска да зависи от доброволни декларации от страна на бизнеса. Тоест, за нас това е пропуск. Това е пропаст. Колкото до а, а, директивата за отговорността, Бизнес Юръп казаха, че тя сработва. За нас а, не е така, защото тя касае само физически продукти, а не софтуер. В цифровия пазар и киберпространството а, в крайна сметка става дума за взаимодействие между продукти и софтуер – Нещо друго, което е изключително важно, хармонизацията е добра за потребителите, когато тя се прилага на а, принципа на най-високото ниво на защита. Хармонизацията е полезна за потребителите, когато тя е вдъхновена от най-добри практики, приложени в различни а, държави членки. Да вземем някоя директива, която е а, приета като а, изхожда от национално законодателство в отделни страни, това е най-добрият вариант. В определени а, сфери, например по отношение на инвестициите и така нататък, имаме много добри практики от Великобритания които биха могли да вдъхновят добро законодателство. Какви са обаче аргументите за и против пълна и минимална хармонизация? Понякога не се взима предвид, че в определени държави членки има по-високо ниво на защита, т.е. хармонизацията ще доведе до по-лоша защита на потребителите. това вреди на репутацията на Европейския съюз, защото потребителите страдат и по този начин а, се подхранват евроскептичните настроения. Оттам и популизма. През 2016 година видяхме регламента за здравните претенции. Там се изискваше пълна хармонизация, но не се взе предвид законодателството в Дания по това време, например. И още нещо, което е важно. Необходимо ние да защитаваме потребителите – защото по този начин така ставаме по-силни на международната сцена. В търговските сделки в момента има една тенденция за шантаж. Ако една страна е сама срещу Съединените щати, например, тя е много по-уязвима, а заедно ние сме по-силни и можем да устоим на агресивните политики на нашите търговски партньори. Можем да бъдем и проактивни – и да наложим възможно най-добрите стандарти. Именно в тази посока се работи в момента в областта на електронната търговия. И ние имаме статут на водещи в това отношение, което е добре за нас и за потребителите. Колегите вече споменаха, че големия въпрос е за пълна хармонизация ли сме или не. Тя е полезна както и за бизнеса, и за потребителите, но само ако става дума за висока защита на потребителите и естествено силна степен на интеграция на пазара. Това увеличава доверието. Може да съществува интеграция и при липсващо законодателство на национално ниво. Например, в директивата за цифровото съдържание, там нямаше съществуващо национално законодателство. И комисията предложи действително високо ниво на защита – която беше подкрепена от съзаконодателите. Не сме приключили процеса, но това действително е движение в, добра, в правилната посока. По-деликатна е ситуацията, когато се хармонизира въпрос, който вече подлежи на национално законодателство няма да се съглася с а, а, колегите, защото а, подобни процеси не винаги водят до фрагментация. Така или иначе, пазара вече е фрагментиран. Ако а, хармонизираме повече, няма да а, елиминираме фрагментацията, но ще намалим. Тоест, трябва да се оставя възможност на държавите членки да запазят по-високото ниво на защита на потребителите. Така конфликтът отпада. Така че ние наистина вярваме, че минималната хормонизация е най-добрият вариант, ако вече има национално законодателство и трябва да се преразглеждат клаузите в европейското право като те са обект на разискване а, редовно. Както вече чухме, няма нужда всичко да се хармонизира. Ние ще добавим а, не всичко трябва да се хармонизира, не е задължително. Искам също така да обсъдим и цифрите, които представиха предходните оратори, що се касае до разходите, свързани с хармонизация. Тук става дума за а, изчисленията по отношение на Рефит от комисията. Накратко, видно е, че когато става дума за а, защита на потребителите, не става дума за ДДС или нещо друго, Ефекта на законодателството е непълна хармонизация при доста а, ниски разходи. Вижда се, че това е а, един от по-малките проблеми, които а, споменават а, запитаните в а, проучване от а, средни и малки предприятия. Какво още виждаме? Компаниите критикуват минималната хармонизация – като инструмент, защото според тях тя води до фрагментация, но пък от друга страна са срещу пълната хармонизация на най-високо ниво. Тоест, това е едно отношение, което а, трябва някак да бъде преборено. И последния ми слайд. Ще се съглася с предходните оратори, с колегите, че пълна хармонизация без повече а, съгласуване и сближаване на ниво прилагане е безсмислена. Тоест, хармонизацията на единния пазар трябва да премине в следваща фаза, където да има и общо правоприлагане. Няма достатъчно сътрудничество между различните органи и различните власти. Има действително институции, които се занимават с защита на потребителите, а, които а, защитават конкретно а, финансови органи и така нататък, но все пак има още много а, място за подобрение. А, трябва да се обменят най-добри практики, трябва те да се прилагат и трябва да се комуникира, когато нещо не върви и не работи добре. Благодаря. Председателката, благодаря. И слушахме всички оратори в рамките на първата ни панелна дискусия. Ще се обърна към колегите сега. Андреас, имате думата за коментари и въпроси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички изказали се. А, аз тук се консултирах с съседа ми, кой, който е свършил много полезна работа по директивата Омнибус. Не знам как искате да структурирате дискусията. Имам няколко кратки въпроса, но искам да помоля да получа отговор от всички. Моя въпрос на всички, към всички оратори е какво е новото, което представихте, защото в известен смисъл оставам с усещането, повечето от това, което чух днес, не е ново. И ако имаме проблем, трябва да се запитаме дали нашия, нашите въпроси не трябва да бъдат променени. Аз искам да видя и да се питам дали наистина няма нещо ново. Искам да кажа, че 90% беше а, вече чуто. Може би има доводи за това, може би аргументите са а, може би нашите доводи не са винаги актуални и не отразяват съдържанието. Втория ми въпрос е сериозно ли е да се раздели нашия подход защита на потребителите и единен пазар? Моя отговор е ясно не. Защото се. Ако вземем, например, информацията за а, пътниците в самолетите в Европейския съюз, не може да се спази минималната хармонизация. Според мен това е защото организациите на държавите членки са твърде силни и Европейската асоциация е приела становището на съвета. Мисля, че няма разумен довод за разделянето на подхода на, а, към а, единия пазар. Вие смятате ли, че новата структура на а, комисията с, с заместник-председател, с, с общи правомощия и комисари с, с съответните ресори, дали не създаде допълнителни пречки, защото е твърде много конфликтни точки, които не са решени на равнище председател или заместник председател. И последният ми въпрос, аз всъщност имам повече въпроси за по-нататък, но последният ми въпрос тук е как бихме могли да а, имаме лесни доводи за повече хармонизация. Chamber има положителни примери, но как може да го направим това, да го представим в кратки изречения, за да може обикновените хора да разберат за какво искаме от тях. Ние сме работили много в ЕНП, Паскал и аз, един довод, който може да се използва е довода с, с бюрокрацията. Ако се случи Брексит, е, ще бъде вероятно по-ефтино и по-ясно да има едно правило, а не 27. Това е скромният ми подход към въпроса. А, това са четирите ми въпроси. Ще помоля всички оратори. А, благодаря, както а, Паскал, а, ще дам думата на всички, за да зададат въпроси. Благодаря. А моят опит от последните три години ми налага да задам един въпрос, който всъщност е към всички и е свързан с Организацията за защита на потребителите. Въпросът е следния. Ако са необходими научни доказателства за това, че може би е по-добре в дадена държава членка да има по-висока степен на защита на потребителите, обаче аз правя оферта на потребителите – като казвам, че е, тяхната защита ще бъде сведена до разумно ниво, но в цяла Европа, това не е ли по-скоро в интерес на потребителите, отколкото да се каже и да се поддържа схващането, че доколкото в дадени държави, членки на Европейския съюз, има по-високи нива на защита, ние не можем да извършваме хармонизация. Така че аз искам да попитам, има ли някакви проучвания или въобще научни становища, които доказват, че при запазване на това единствено друго правило, потребителите ще бъдат в по-добро положение и пред тях ще се разкрива един цялостен пазар, на който нивото на защита на потребителите ще бъде еднакво. Така че потребителите да бъдат защитени в цяло едно пространство, което те познават, отколкото да бъдат защитавани от такива норми в собствената си страна и да трябва да се информират какво е нивото на защита в други държави, по-низко или по-високо. Как мога да внуша на вътрешния пазар въвеждане на единна регулация. В момента има различни нива на защита на потребителите. Това се наблюдава и в тристранните срещи. Това се прави от съвета в момента и виждаме, че ситуацията за потребителите и производителите не се подобрява поради минималната хармонизация. Аз съм малко критичен към подобни позиции, защото в крайна сметка губи не само производителя, но и потребителя губят по отношение на правната сигурност. Така че, според мен, може би единното правила производителите няма да трябва да се запознават с различни законодателства и да прилагат различни правила и е, по този начин ще спечелят и потребителите, защото е, ще разполагат с повече продукти на пазара на по-благоприятни цени. Не е ли това по добрата ситуация, отколкото да настояваме на един стандарт е, за защита, който е по-висок, вместо да приемем едно по-низко ниво на защита, но все пак е, предлага достатъчна защита и да се опитаме да хармонизираме това единствено правило. Аз искам още веднъж да изслушам аргументите. Вероятно, вие може, ще ми отговорите, че всички е, норми, всички правила трябва да бъдат на най-високо равнище за защита на потребителите. Обаче в много случаи това просто не е възможно, защото винаги става дума за компромис между най-низкото и най-високото равнище, така че мисля, че трябва да се споразумеем за някакво средно равнище. Благодаря, Паскал. Аз също ще направя няколко коментара и ще задам своите въпроси. Впечатляващо е а, това, което казахте за умората от единния пазар. Това е споделена отговорност. А също времено всеки отговаря, а, обвинява другия. Парламента обвинява съвета, бизнеса вини институциите и така нататък. Не бива да а, сочим с пръста, по-скоро да работим и то заедно да решим проблема. Виждам тук в Европейския парламент една неохотност. Ние се обръщаме към комисията, те правят предложения и след това ние гласуваме против тях. По много отношения, в много отношения парламента а, има прогресивен подход. Когато става дума обаче за услугите, за единния пазар, изведнъж а, се усещат едни протекционистки настроения. Това действително е жалко. Така пропускаме възможността да направим промяна. От а, гледна точка на бизнеса, също така е важно да се поддържа а, връзка с а, съвета и с държавите членки – крайна сметка, а в интерес на гласоподавателите от всяка една страна е да се изтъкне а, ползата от по-хармонизиран единен пазар. Ето и моя въпрос. Има ли някакви конкретни числа, статистика, данни? имаме данните на комисията за евентуално подобрение, евентуални проценти и така нататък. Как може това да се преобърне в заетост, в работни места? Можем ли да кажем, че това ще доведе до 1000 или 2000 работни места или нещо такова? Така данните ще придобият по-реални измерения. Колкото до прилагането, отново смятам, че всеки трябва да поеме а, своята отговорност и понякога да а, стигне и по-далеч. Често чуваме, че има проблеми с прилагането на определени законодателни норми в определени държави членки. Това е изключително трудна ситуация. Всички знаем какво се е случвало в миналото, да речем, с, ски инструкторите във Франция и така нататък, а, всеки път ситуацията е най-съща и отговор на комисията е един и същ. Няма как да се предприемат кой знае какви а, стъпки, но пък от друга страна трябва нещо да се направи, за да демонстрираме, че нашите намерения са сериозни. Иначе ние просто можем да продължим да си произвеждаме закони, които не се прилагат в държавите членки. Тоест, смятам, че е важно да се посочат конкретни а, примери и да се демонстрира сериозното ни отношение. Сега ще ви дам думата, за да отговорите на въпросите. Нека да а, се случи това по същия ред а, от Юрошамбр. Имате думата. Well, I, I think... <laughs> Благодаря, госпожа председател. Аз мисля, че всичките въпроси, които бяха зададени от евродепутатите, са много уместни, но това са въпроси за милион долара. Аз не знам как точно да отговоря на тях. Аз мисля, че ние самите търсим отговори и това съвсем определено трябва да го правим заедно особено преди евроизборите. Сега няколко неща. Мисля, че може да се направи нещо много по-добре. Ние всички носим отговорност за това в сферата на повишаване на информираността в нашите избирателни райони. Мисля, че комисията е много добра а, в обясненията, но трябва да се отиде на място и да се обяснява. На второ място, мисля, че регламент, основаващ се на доказателствата, е много важен. Наистина да се покаже защо се предприемат някои инициативи. Това е работа на комисията до голяма степен, тогава когато се правят оценки на въздействието, за да се види кога а, инициативите са, носят допълнителна полза. Връщайки се към информираността, мисля, че наистина е изключително важно, защото понякога ние като бизнес организации сме много изненадени от липсата на познания за някои съвсем основни принципи. Понякога може да се изненадате колко зле информирани са дори предприемачите дори а, по собствените си правила според европейското законодателство. И в отговор на господин Равимон, мисля, че това, което е много важно е да имаме правна сигурност, независимо от това дали е минимална или максимална хармонизацията. Разбира се, има много дискусии по този въпрос. Може да се стремим към максимална хармонизация. Ние препоръчваме, защото тя не само от полза на потребителите, имайки предвид това, което каза Моник, тук, но правната сигурност е най-важната наистина. Аз всъщност си мисля а, за геоблок и за а, мисля, че той е в сила след а, миналата година и сега ние очакваме, че ще има конкретни казуси, които с удоволствие ще дойде пак да обсъдим с вас. Правната сигурност е нещо много важно, както казах и политика, основаваща се на доказателства. Ако не действаме, ще загубим производителността и мога да ви насочи пак отново към проучването на Copenhagen Economics, защото има изоставане в по отношение с други търговски блокове в света. Ако не действаме, ще загубим конкурентоспособността си и ще станем в резултат на това по-бедни. Ако, ако не действаме, колективно ще станем по-бавни. Благодаря, господин Барисъс. Благодаря за въпросите. Ще се опитам в отговорите да отговоря едновременно на двата въпроса. Първо, за това какво е ново. Ние казахме 90% Добре, аз се радвам, че вие сте забелязали 10% нови неща. Защо 90% е едно и също и е същото като това, което сте чули преди 10 години. Комисията каза, че има един а, пропуск, неща, които са а, договорени неодавна, не са представени. На второ място, това, което посочи комисията и ни предупреди в известен смисъл, е а, появяващите се отново бариери. Тук ние не говорим за новите сфери, например като цифровата сфера, но в класическите сфери на единия пазар. И това означава, това е сериозно, това означава, че има а, развития, които ние а, дълго време приемаме като даденост. Именно за това тези 90% са еднакви. Аз искам да се върна сега за малко за законодателството за потребителите и минималната хармонизация. Мерките за минимална хармонизация въвеждат фрагментиране. Всъщност аз не съм съвсем съгласна. Те, съгласен. Те въвеждат правни мерки на европейско равнище и от гледна точка на нашето предприятие не би трябвало да бъдат обект на законодателството на единия пазар. За останалите 10% нови неща, господин Шваб, за които споменахме, ще се върна с примера си за закона за сибер, киберсигурността. Новите технологии изискват различни подходи в законодателната, в регулаторната рамка също така. И от тук, именно тук, ние разглеждаме закона за киберсигурността като успешен. Има един солиден механизъм за сътрудничество. Ангажираните, заинтересованите лица, които се занимават с киберзаплахите. Много просто. Днес ние сертифицираме като киберсигурност, продукт или услуга. Утре може да се установи, че това сертифициране вече не е валидно поради нови алгоритми или според това, че нови хакери се появяват и винаги трябва да се въвеждат нови правила, за да може да осигурим бърза и добра защита на потребителите и компании, които разработват нови продукти, са също така зависими от киберсигурността. Това са новите елементи, които споменахме днес в обмяната на мнението и последно нещо във връзка с структурата на комисията с заместник-председател, дали това ни е помогнало. Аз ще отговоря на този въпрос съвсем директно. Първо, структурата на комисията е работа на комисията и ние смятаме, че там има мъдри хора, които знаят как да си уредят своята институция. Тук е важно нещо по-различно. Ние много се надяваме, че новата комисия ще е, осигури рефлекс на единия пазар във всички, държа, във всички генерални дирекции. И ние много се надяваме, че това ще бъде осигурено, независимо от това каква ще бъде структурата на новата Европейска комисия. Искам да повторя това, което вече беше казано. Как може да се служи по-добре на гражданите. Аз имам по-добър избор, безопа, до безопасен продукт и трябва също така да се отчете и покупателната собс... стойност, покупателната способност. Ние ще се опитаме да си напишем домашното, за да можем да сведем до равнището на предприятията ползите от единия пазар. Благодаря. Благодаря, господин Гоян. Нека да започна с въпроса за структурата на комисията. Както каза Мартин, те сами могат да преценят най-добре как да си организират работата. Това, което е по-притеснително е а, заявеното намерение от страна на комисията да се обръща по-голямо внимание на големите неща и по-малко на малките. А, което означава, че а, дребните нарушения минават между капките. Вече няколко случая – се оказаха прекалено а, малки за комисията и тя не им обърна внимание при положение, че ставаше дума за очевидно нарушаване на а, законодателството. Това се случи в държави членки, които не са особено големи почитатели на единния пазар. Така че оказва се, че древните нарушения са позволени. Те се толерират. Което, според мен, е изключително погрешно послание. погледнем върху отражението на протекционизма, ще ви дам няколко прости примера. В края на миналата година в Словакия беше прият нов закон за търговията на дребно. Ставаше дума за около 80 милиона евро на година. В Польша имаше данък е, върху търговията – в Унгария имаше опит да се въведе такъв данък. В Словакия също така имат доста високи глоби, свържени с нарушаването на закона за храните. Ако имате продукт, който е в годност, всичко е наред. Но ако той не е в годност, глобите са огромни. Трябва да се наймат доста хора, за да следят кои продукти все още са в строк на годност и кои не. Така че на базата на размера на държавата членка се изискват доста сериозни човешки ресурси, за да спазват този закон. Какъв е, може би, още един вариант да се справим с този популизъм? Ако погледнем някои от държавите членки, ще видим, че Европейския съюз в известен смисъл финансира кампания срещу себе си. Даваме пари на държави, които не спазват върховенството на закона. Тези пари отиват в джобовете на а, лошите хора, които пък а, от своя страна казват, а, че Европейския съюз е лошия в случая. За мен е непонятно, че това продължава да се случва. И има доказателства за това. Миналата седмица се прие един доклад, който също сочи към това, което казвам. Тоест, дали да не помислим как да спрем финансирането на а, хората, които лъжат за това, което прави Европейския съюз за тях. Председателката. Благодаря и накрая ще чуем госпожа Гоенс. Благодаря. Ще се опитам най-напред да отговоря на въпроса на господина Адимум. Минималната хармонизация и как, къде стоим ние по отношение на това напрежение, което а, съществува между а, пълната защита или а, като альтернативен вариант по-голям достъп до продукти и услуги на пазара. Принципно, идеята потребителите да се откажат от част от правата си, за да имат по-голям достъп до а, стоки, е доста а, опасна. Ако а, приложите същата идея в а, други сфери, а, ще се убедите. Има опасност от злоупотреба тук. За мен, потребителите а, са а, доста добре защитени и а, Всъщност бизнесът трябва да се погрижи за по-голямата степен на хармонизация. В по-голямата част от случаите има а, а, право, което се прилага на национално ниво. Разбира се, бизнесът се оплаква, че трябва да се съобразява с различно законодателство в различните държави членки, но както виждаме от данните, това не води до големи разходи, т.е. може би се преекспонира този проблем. За мен трябва да подходим прагматично – В много случаи пълната хармонизация е най-добрият вариант. Нека да ви посоча а, регламента за правата на а, пасажирите по въздух. Ние сме изключително доволни от този регламент за нас той е изключително добър. Проблема пак е в прилагането. Хората не могат да си получат компенсациите. А, това обаче не е проблем на институциите на Европейския съюз. В много от съществуващите директиви, където се прилага а, подход за минимална хармонизация, вече съществува такава. Във всичките 28 държави членки. Тоест, а, работи тази хармонизация – и има много малко а, случаи, в които има конфликти. Конфликтите обикновено се дължат на това, че съществуват различни правни традиции. Потребителите очакват правителството да се придържа към тях. Какво да се направи в подобни случаи? Да дадем възможност на държавата членка да запази своето ниво на защита – и в последствие да преценим дали това създава проблеми. Или да, а, да преценим, че а, при това положение няма как да се приложи въобще директивата. Например, а, да вземем а, пакета с стоките – там изключително много се забавихме и това беше жалко, защото в съвета подхода към усилията посока хармонизация беше блокиран. Така че, може би трябва да комбинираме минималната хармонизация с специално внимание към държавите членки, които имат различно законодателство, а след което да обсъдим с тях на какво биха били готови те за бъдеще. Председателката, искам да ви помоля да а, се изкажете по-накратко, защото пресрочихме времето. Госпожа Гоян. Да, разбира се. Изказаха се положително по отношение на ползите за потребителите в резултат от хармонизацията. Искам само да добавя, а, че вече е ясно, че ахилесовата пета на целият процес е прилагането на законите. Тоест, а, трябва да засилим а, условията, а, усилията си, прощавайте, а, именно в тази посока, за да защитим потребителите. Благодаря. Председателката, благодаря. С това приключваме първия първата панелна дискусия в изслушването. Сега преминаваме и към втората, за да чуем гледната точка на законодателите. Първи ще се изкаже господин Нунес де Алмейда от Европейската комисия. Заповядайте, имате думата. Dear Madam Chair, uh, dear... Уважаема госпожо председател, уважаема Анелин, почитаеми членове на комисията, госпожи и господа, благодаря ви за поканата да говоря на днешното заседание, да говоря за единия пазар, ползите, и бъдещето на хармонизацията и стандартите и да участвам в дискусията. Миналата година чествахме 25-та годишнина на единия пазар и всички, според мен, оценявате колко е важен той от различни гледни точки. Това е топтящото сърце на Европейския съюз с повече от 500 милиона граждани, 24 милиона компании и 14 трилиона евро БВП. Това е едно от най-големите постижения на Европейския съюз в разширяващия се глобален свят. Аз мисля, че, че 4 милиарда, предложени за следващия дългосрочен бюджет 21 до 27 година, подчертава това наистина много добре. Първата дискусия ми е на ми показа отново, че ако единия пазар е топтящото сърце на Европейския съюз, то наистина трябва да бие добре. И това е изключително важно, когато говорим за премахването на техническите пречки европейските стандарти са потенциално национални стандарти. По този начин се олеснява пазарния достъп. Също така това помага да станат оперативно съвместими продуктите и услуги, да се изгражда качеството, да се повишава качеството. Европейската система за стандартизация допринася за общия економически растеж, подкрепя иновацията и глобалната конкурентоспособност на европейската промишленост. Промишлеността обаче се, а, преобра... се трансформира бързо и това изисква адекватни реакции, подкрепени с европейски стандарти. Уникалността на европейската система на стандартизация се състои от а, харм... стандарти за хармонизация с, публично-частно партньорство милиона евро в програмата за единия пазар ще осигурят продължаването на това сътрудничество и ще подобрят отново стандартите. Както знаете, тези хармонизирани стандарти бяха публикувани в официалния журнал на Европейския съюз и това отговаря на изискванията на Европейския закон. Това създава правна сигурност, което е изключително важно за малки и средни предприятия, защото това им дава възможност да доставя продукти на единия пазар без допълнителни средства. Европейската комисия продължава да работи за подобряване на функционирането на системата на стандартизацията, за повишаване на прозрачността и правната сигурност за всички ангажирани с хармонизирането на стандартите. В контекста на разпоредбите на а, сметната палата. Комисията предприе нови действия, публикува съобщението за хармонизираните стандарти през ноември миналата година, където се подчертават ролите и отговорностите в самата система, особено отговорностите на Европейската комисия за проследяването на хармонизираните стандарти. Това означава, че комисията ще продължава да обръща особено внимание на съдържанието на проекто Хармонизираните стандарти а, и на законодателството за хармонизацията. Четири основни действия са предложени за подобряване на ефикасността, прозрачността и правната сигурност в развитието на хармонизираните стандарти. Първо, комисията ще намали а, забавянето и благодарение, е, с, е, благодарение на добрата хармонизация с Организацията за стандартизация е, се намали с 3 четвърти натрупаните дела. Комисията също така ще опрости решенията за вземане на вътрешни решения по отношение на хармонизираните стандарти. Комисията започна да разглежда най-добрите практики в рамките на вътрешните правила процедурни правила на комисията и от края на миналата година започна да оповестява решенията на комисията. На трето място комисията ще разгледа практическите аспекти за прилагането на регламента за стандартизацията, като в този процес документа ще бъде достъпен, самообясняващ се, с по-голяма прозрачност и предвидимост при разработването на стандартите. Комисията ще е, проведе консултации с всички заинтересовани лица. И накрая, което е много важно, ще се съсредоточи вниманието за хармонизираните стандарти, тяхната роля на тези консултанти ще може да бъде оценката на хармонизираните стандарти. Системата дава много важен принос, който може да бъде цитиран от в момента от 34 експертите са 45, за да може да се изготвят специализирани доклади за проекто хармонизационните стандарти. Комисията продължава да поддържа политиката си за хармонизация и сътрудничество, което ще гарантира траен успех. Отвъд стандартите за хармонизация, разбира се, има редица стандар... стандартизационни а, стандарти, които са изключително важни за прилагането на политиката на комисията в сферата на енергетиката, кръговата економика и вътрешния пазар. Комисията а, очертава своите сфери, в които прилага политиката си. Комисията работи също така в тясно сътрудничество с партньорите си от промишлената сфера, от научните среди през последните години, чрез местната инициатива за стандартизация и, и междуинституционален диалог. Комисията приветства а, специалисти, включително председателя на вашата комисия, за да се работи по общите инициативи, по бъдещите приоритети за засилване на системата. Принципите на новия подход трябва да се защитават и засилват с ясно разпределяне на ролите. Комисията ще продължава да дефинира политиките, за да може стандартизацията да осигури по-тясно хармонизиране. Неодавна съобщението а, работи за засилване на системата. И в заключение, макар че сегашната система функционира, Европейската комисия осъзнава, че е необходимо допълнително подобрение. Действията са започнали с цел постигане на истински напредък за правна сигурност и предвидимост. Комисията ще работи с всички партньори, като по този начин ще допринесе за европейската стандартизация като краегален камък на функциониращия пазар. Тази година ще се приключи работата и комисията ще организира е, на 7 юни в Букурещ е, конференция по стратегическите въпроси по, по изведените полуки от съвместните инициативи и а, ще се обсъдят следващите приоритети. Благодаря ви за вниманието. Очаквам с нетърпение да обсъдим проблема с вас по-нататък. Благодаря. А сега госпожа Мисироли ще се изкаже. Тя е директор на стандарти и цифрови а, решения в СЕН и СЕНЕЛЕК. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата. Благодаря ви, че поканихте Европейския комитет за стандартизация и Европейския комитет за електротехническа стандартизация. Ние сме, както знаете, организации, които подкрепят единния пазар и стандартизацията е един от основните двигатели зад създаването на този единен пазар. Знаете, че европейските стандарти изместват националните стандарти – в случая става дума за 34 национални технически е, спецификации, т.е. дори прехвърляме ограниченията на единния пазар. Така се премахват пречките пред търговията. Както вече стана дума, Европейската комисия подпомага прилагането на законодателството с новата директива и новия подход реално около 20% от нашите а, стандарти са изготвени на базата на а, работата на Европейската комисия. Това се случва а, в а, рамките на новия подход и новата правна рамка. Както а, господин Алмейда вече каза, основен принцип – е публично-частното партньорство, което включва и а, а, властите, Европейската комисия, а, всички, които допринасят за изготвянето на стандартите. Както в крайна сметка и у нези, които ги потребляват. В рамките на тези публично-частни партньорства е важна гъвкавостта на процеса. Тя е важна за производителите, които трябва да се съсредоточат върху разработката на технически решения, които а, отговарят на изискванията на законодателството. Системата позволява а, една улеснена търговия през граница и по-голяма конкурентоспособност не само на вътрешния пазар, но и на глобално ниво благодарение на а, споразумението ни с а, нашите международни колеги организации. Важно е да се подчертае, че системата и изобщо стандартите са, а, се ръководят от пазара и са с доброволен характер. Системата стъпва на нуждите на заинтересованите страни, опитва се да бъде приобщаваща – Стараем се стандартите да се изготвят по същия начин и в същия дух, прозрачно и с участието на всички. Системата за стартизация определено а, улеснява и законодателството за иновации и готви пазара за иновативните продукти. Така се затварят пропуските между а, проучванията и а, пазарната фаза. Повишава се и доверието на потребителите. Също времено обаче има някои аспекти, по които трябва да внесем яснота. Винаги сме а, забелязвали, че се сливат границите между законодателството и стандартизацията. Трудно е понякога да се, а, да се каже кое се покрива от едното и кое от другото. виждаме, че нези, които не са пряко а, ангажирани в стандартизацията, а, трудно правят разликата. Тоест, получава се една сива зона, която все повече се увеличава през годините. Особено напоследък. Дори и нези, които трябва да се съсредоточат върху разработката на технологични а, решения, вече трябва да имат по-голяма експертиза в правно а, отношение. Което а, демотивира експертите. В Европа има много експерти, които участват в процеса на разработка на стандартизацията. Те имат желание да допринесат за да се развива вътрешния пазар. но обаче трябва да се погрижим процеса да бъде гъвкав и системата да бъде максимално изчистена. Бизнеса и заинтересованите страни трябва да участват. Само така градим доверие в тази система. През годините сме се убедили, че няма обратна страна на усилията в посока сигурност и безопасност. Както остана дума вече по-рано, тук не, проблемите са предимно търговско естество. Затова искаме да благодарим на Европейската комисия за а, дейностите, които е предприела, за да могат да се а, изяснят правилата, а, правата, т.е. и отговорностите на тези, които стандартизират комуникираме с тях, за да сме наясно, че действително се разбира, се разбират основните положения. За какво трябва да се погрижим за бъдеще? Цифровата трансформация най-вече. Ние сме силно ангажирани а, с а, цифровизация на собствените си процеси. Развиваме съответните стандарти, следим какво ще е необходимо за в бъдеще а, от страна на, на промишлеността. Трябва да се адаптираме към търсенето през 21 век и към изискванията на новото време, както и да продължаваме да работим заедно с заинтересованите страни. Очевидно има нужда да помогнем а, на много а, от тях да разберат защо трябва да инвестират своето време и усилия в разработката на стандартизационния процес. Те трябва да са наясно какви ще бъдат ползите за тях и за обществото. Както вече много пъти споменах, системата трябва да остане гъвкава и упростена. И трябва дори повече инициативи, базирани на, на новата правна рамка. Вече споменахме акта за киберсигурност. Той определено е а, стъпка напред по отношение на а, защитата на потребителите и на гражданите, но не е базиран на новата правна рамка. Да не забравяме, че тази нова правна рамка е нещо, с което економическите а, оператори ще трябва да се съобразяват и което се приема като добър а, пример за стандартизация. Тя позволява наистина равновесие между а, иновациите, технологическите иновации и очакванията на пазара. Според нас бъдеще ще трябва да се продължи диалога с Европейската комисия. Сътрудничеството ни е отлично за момента и това трябва да остане така. Имаме намерение да продължим също така и диалога отпочнат в резултат от съобщението на комисията, което спомена господин Омейда. В Сенелек също така мислим да излезем с декларация, която да поясни каква е ролята на стандартизацията в подкрепа на законодателството и вътрешния пазар. От това ще има полза, тъй като ще се увеличи разбирането от страна на новите евродепутати, ще бъде от помощ на службите на Европейската комисия и ще стъпи на три основни принципа. Европейската конкурентоспособност на промишлеността, цифровата информация, трансформация и конкурентоспособност на глобално ниво. Естествено, новата правна рамка в единия пазар е изключително важна. И а, нашите стандарти работят в полза на целите а, за 2300. Ползите също така са свързани и с други измерения, като околна среда, економика и така нататък. Така че продължаваме да работим с Европейската комисия, за да развиваме вътрешния пазар. Председателката. Благодаря. Колегата Хан Канканен е, е председател на групата на високо ниво за конкурентоспособност и растеж в съвет. Имате думата. Благодаря, благодаря, госпожо председател, за поканата да дойде на днешното изслушване. Аз съм е, Кенекен, аз съм председател на групата за конкурентоспособност и растеж. Високо ценя вашата покана, за да представя становището си във връзка с хармонизацията на единия пазар. Е, искам да подчертая, че моите становища са лични становища и не отговарят непременно на становището на съвета. Ще подходя към темата към една малко по, от една малко по-обща гледна точка за конкурентоспособността, което е основа на мандата на групата. В широк е, смисъл целият проблем, пред който е изправена Европа, е както следва. Какви мерки, какви политики ще бъдат необходими за бъдеще, за да може нашите економики да успеят, технологичната, пром... технологичните промени и социалната, екологичната устойчивост Единия пазар е ключово понятие и дебатът е много важен. Много е важно стратегическите приоритети за следващите пет години да отчитат поне следните въпроси. Първо, важно е да се осигури равнопоставеност за европейските а, компании – и ние наистина трябва да не се примиряваме с, с посредственост, да постигнем много ползи за европейските граждани и бизнес. Създаването на равнопоставен бизнес климат изисква холистичен подход, особено взаимовръзките между промишлената политика, цифровизацията. Това трябва да бъде осветено по-добре. На второ място, глобалната конкуренция и технологичното развитие и цифровизацията трябва да се разглеждат по-скоро като възможност, а не като заплаха. Следователно е изключително важно социалните аспекти, а, количеството и качеството на работната заетост да се отчете. Гражданите трябва да бъдат убедени, че европейския растеж не се постига за тяхна сметка, че технологичното развитие открива възможности за тях като граждани и като потребители. Трето, необходими са общи правила в секторите, които са от жизнено важно значение за конкурентоспособността на европейската економика. Хармонизацията може да бъде много полезно средство за създаването на правила и по-добре функциониращ единен пазар, особено когато се когато законодателството отговаря на потребностите на пазара. Трябва също така да осигурим еднакво прилагане на хармонизираното законодателство в цяла Европа. Не става нужда само за а, хармонизиране на законодателството, за да се подобри конкурентоспособността на Европа. Цифровизацията също така е изключително важна, защото това дава възможност за по-нататъчен растеж в Европа. Следователно, възможностите, които се предлагат от цифровизацията, наистина трябва да се използват ефикасно. Да ви дам пример регламента за защита на данните дава основи, залага оставите за мобилността на данните. Това може да стане глобален стандарт в някакъв момент в бъдещето, но това е възможност за бизнес дейности, например, в сферата на економиката. И наистина единия пазар е огромна възможност, прекрасна възможност за Европа и нейната економика. Обаче, за съжаление, той не отчита развитията на пазара, не реагира достатъчно бързо на технологичните развитие, което доведе до сериозни последици. Много от европейските промишлености не можаха да станат успешно конкурентни на световния пазар. Това е проблем, който следва да бъде решен. В противен случай няма перспективи за европейската економика. Следователно, развитието на единия пазар ще бъде един от приоритетите на председателството на триото за следващите стратегически приоритети на Европейския съюз, единия пазар и връзката му с промишлените политики трябва да намерят правилно решение а, за бъдещите 5 години. Освен това, правилното прилагане на новите приоритети ще бъде не по-малко важно и ролята на Европейския парламент ще бъде от критично важно значение. И накрая позволете ми да ви благодаря за отделеното ми време а, да ви поздравя и да ви пожелая успешна работа. Благодаря. Искам да попитам, Андреас, има ли думи, има ли въпроси към ораторите? Да, благодаря. Искам да благодаря на ораторите. Винаги ми е интересно да чуя техните аргументи. Един въпрос, свързан с изказванията, първите две изказвания. Стандартизацията, подхода към законодателството. Не виждам някакво разминаване по отношение на нуждата от стандартизация и нейната стойност. Има обаче две предизвикателства. Как да гарантираме, че европейските стандарти ще бъдат възприяти и комуникирани добре? Хората може и да а, а, не ги възприема добре, може да не. А, нямат високо мнение за това, което а, често води до а, много негативно отразяване в медиите. Преди три години а, имаше такъв случай с коледните свещи. Намеренията бяха много добри, но в определени държави членки реакцията беше изключително негативна и това доведе до а, а, рикошет което е кошмарът в общи линии на а, законодателите в Европейския съюз. И второ, малките и средни предприятия разполагат все по-малко ресурси, а, които да изпратят човешки ресурси в а, тези работни групи за стандартизация. това създава а, проблем и трябва да видим дългосрочен план какво може да се направи. От друга страна, не Европейския съюз а, е отговорен, а економическата структура на пазара. Така че това бяха двата въпроса, които исках да задам. Председателката, благодаря. Аз ще добавя още два. Единият касае въпроса засегнат от Европейската комисия как ще а, засилите прилагането на, на съществуващото законодателство. А в рамките на вътрешния пазар вече има а, доста законодателни норми. Как бихте гарантирани, гарантирали, че те ще а, се спазват в държавите членки? И а, вторият ми въпрос касае стандартизацията. За мен има голяма разлика между подхода към а, стандартизацията и а, законодателството. Доколкото разбирам, става дума за а, стандарти с доброволен характер. Тоест, а, тук говорим по-скоро за етикет на качество, който една компания може да а, прецени а, да има или не. Не трябва ли да а, направим повече по този въпрос, да окоръжим а, този избор в Европа? Това са моите два въпроса. Нека да спазим същия ред на изказвания. Господин а, Нунес Далмейда от комисията има думата. Uh, well, um, on, I mean, I'm, I'm a bit sort of struggling on how to reply to the first question of Mr. Schwab about... Не знам как да отговоря на въпроса на а, колегата относно оплакванията на хората от стандарти като тези за а, коледните свещи. Опитваме се да постигнем една консенсусна система. Едно от нейните предимства е, че тя е включваща, приобщаваща. Отнема време, действително. Но в крайна сметка всички се събират, сядат около масата, обсъждат е, отражението върху всички възможни а, интереси. Винаги ще има някой, който ще е недоволен от крайния резултат при стандартизация. Често Въпросите са а, доста технически. Но за мен, колкото по-добре представени са потребителските организации, толкова по-малко ще срещаме тази отрицателна реакция. По въпроса за малките и средни предприятия, той действително е важен. Факт е, че не е реалистично да очакваме от тези малки и средни предприятия да отделят непрекъснато човешки ресурси, които да а, участват в процесите. Докато прави оценка на стандарти, които да а, бъдат обект на хармонизация – Комисията се старае да гарантира, че няма свръх регулиране от страна на по-големи групи за сметка на малките а, компании. Според мен, трябва да се постараем а, малките и средни предприятия да бъдат ангажирани в а, комисиите, но това не е лесно. Така че представители на МСП а, колкото и малко да са, действително трябва да свършат задачата да представят техните интереси, да бъдат информирани по отношение на това, което се случва. В отговор на въпроса ви, госпожо председател, два коментара. Един от приоритетите на комисията по отношение на прилагането на законодателството е правилното и адекватно транспониране – Действително това е приоритет за нас. Никога не може да а, се каже това е дребен случай или нещо такова. От гледна точка на комисията, а, някой спомена, а, ние сме си затваряли очите, когато става дума за нещо дребно. Не бих казал, че това е нашия подход. А, Разбира се, а, обръща се внимание на а, това, което привлича а, по-голям, а, по-голям шум. Но а, ние се опитваме да работим с схеми, които а, могат да отработят и малките и големите случаи. По въпроса за стандартизацията в Европейския съюз като цяло, Смятам, че има консенсус между нас и а, Европейската общност, която се занимава с а, стандартизация. И има да, консенсус, че правилата работят. Разбира се, винаги можем да се получим от това, което се случва в а, други части на света. Факт е, че между европейските и американските системи и стандарти има голяма разлика. Може да се каже, че това са двата а, альтернативни модела – но не мисля, че за момента има някакви намерения да прилагаме американската система. По-скоро сме доволни от нашата единна приобщаваща система за стандарти, които се прилагат за всички. Не смятаме това да се промени. Председателката, благодаря. Искам да помоля следващите два моратори за това да се изкажат по-накратко. Благодаря предварително на преводачите за това, че ще останат още малко с нас. Госпожа Мисироли, благодаря. Съвсем накратко. Действително, и аз казах, че европейската стандартизация се базира на консенсус, тя е прозрачна и приобщаваща. Опитваме се да ангажираме всички заинтересовани страни в разработката на стандартите. И на европейско, и на национално ниво. Стараем се да а, има високо ниво на информираност а, всеки път, когато започнем проект, така че заинтересованите да могат да участват. Както вече споменах по-рано, трудно е да се достигне до всички, но а, наистина се стараем да а, има ниво на информираност. Не трябва да забравяме, че по време на а, разработката на самите стандарти си има и една а, специална конкретна фаза на а, консултации с широката общественост и тя позволява на всеки, който има интерес към въпросните стандарти, да коментира а, проектите за стандарти. Тоест, а, това въжи и за тези, които не участват пряко в а, процеса на разработка. При след това те могат да допринесат. И все пак, естествено, можем да направим дори повече за по-голяма информираност. Колкото до участието на малките и средни предприятия, действително те са една от основните засегнати страни. Наистина нямат капацитет да изпращат хора до толкова, колкото големите компании, но ние се опитваме да гарантираме все пак тяхното участие. Както и участието на обществото. Имаме си специални групи които се опитват и работят в посока това да се увеличи тяхното участие на европейско и национално ниво. И по последния въпрос. Радвам се да чуя, че няма да прилагаме американската система. Тя наистина е различна от европейската. Но нека да ви а, напомня, че европейската работи на доброволен принцип всяка дейност а, по отношение на стандартите при нас е доброволна. И тя се ръководи от интересите на пазара, на а, производството. Някои а, стандарти действително биват цитирани от а, медиите, а, но като цяло, да, работим доброволно. Благодаря и накрая господин Канканен. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Няколко общи коментара. Действително стандартите са важен елемент от единния пазар. Искам пак да повторя, че е необходимо да се ускори процеса, особено в някои области, при които технологиите се развиват бързо. Ако Европа иска да не изостава, от развитията на глобалния пазар, тя трябва да се постарае да а, бъде адекватна в а, много економически области, които се разрастват на глобално ниво. Така че трябва да разраснем мащаба, да дадем възможности в това отношение и да се погрижим системите ни да могат да реагират бързо. Само така компаниите ще могат да провеждат своите дейности. Това въжи и за стандартите. Между другото, имаме добри примери от миналото. Например, по отношение на стандартите, GSM стандартите. Това положи условите на важни събития в телекомуникационната индустрия. И то се случи благодарение на европейските стандарти. Така че да не забравяме новите технологии. върху тях трябва да се а, сложи и специален акцент. Благодаря ви. Благодаря на всички, които се изказаха. Много интересни коментари чухме. Както сигурно знаете, някои от комисарите ще ни посетят, за да ни а, представят дейностите от миналата година и плановете за тази година, така че а, можете да използвате наученото днес, за да зададете своите въпроси към тях. Благодаря на всички, благодаря и на преводачите за това, че останаха с нас малко по-дълго. Приятен обяд на всички, ще се върнем отново след обед.